Запознати сте с дневния ред на днешното заседание. Започнахме с заседание на координаторите и докладчите ще докладват за него. Ако няма някакви забележки по дневния ред, ще допълня писмените коментари, изпратени ви в прес бюлетина на нашата комисия. Бих искал да осведомя членовете на, коми... на комисията, че колегата Салвадор Гарига се почувства зле в края на пленарната сесия миналата седмица. Беше прият в болница за три дни в Страсбург. Сега той се възстановява. И разбира се, бих искал от името на всички членове на Комисията по бюджети да му предам нашите пожелания за бързо възстановяване и че се надяваме да го видим сред нас възможно най-скоро. Също така, ви моля да извините отсъствието на Джовани Лавия, нашата докладчик по бюджета за 2013 година тъй като майката на Джовани почина и той отсъства, тъй като а, трябва да присъства на погребението в Италия. Ще му предам съболезнования от името на всички колеги. В следствие на това точка 6 и 7 от дневния ред се отлагат. и бих искал да се обърна с въпрос към НП. Добре би било някой от групата да го замести и да представи точка 17, т.е. трансферите по раздел 3 от бюджета за 2013 година. Ако никой не се наеме с тази работа, аз ще ти представя на по-добре да е член на НБ. И последен коментар по дневния ред. Предлагам ви да добавим една точка, която ще бъде разгледана след обед. Става въпрос за разглеждането на решението на Съда на Европейския съюз относно органът, който а, има правомощието да подпише годишният бюджет. Юрисконсулта на парламента, господин Пиньера, е на разположение на нашата комисия и днес след обед ще ни представи това решение на съда, тъй като очевидно това решение подкрепя тезата на Европейски парламент. Предполагам, че повечето от по-старите членове на тази комисия си спомнят този дълъг съдебен спор, който ни противопоставя на съвета още от преди договорът на Рим. От Рим. И така, ако нямате коментари по дневния ред, добре. Преминаваме към съобщенията на председателя. Те са свързани с бюлетина на нашата комисия Коби Нюс. към 11 часа ще пристигне група посетители, поканени от Раймър Бъге. Предполагам, че той ще дойде с тях. Посетителите са членове на едно сдружение от неговият регион. Точка трета. Одобрение на протокола от заседанието от 5 септември. Ако няма коментари до края на заседанието, приемаме протокола за одобрен. И така ви предлагам да преминем незабавно към точка 5. Представяне от двамата съдокладчици на предложението им за проекто бюджет за финансовата 2014 година. Държа да отбележа, че, я, че Ане Йенсен, която е член на делегацията на а, Комисията по бюджети, която ще участва в посещението на Вилниус, ще трябва да ни напусне по-късно тази сутрин и затова започваме с нейната точка, а останалите членове на делегацията ще заминат малко по-късно и по този начин ще могат да участват в цялото ни заседание. Давам думата на Ан. Благодаря, господин председател бюджета за 2014 е бюджет на който се доминира от понятието бюджетна дисциплина, включително и бюджета, който беше предложен от е, комисията, почти 3% по-нисък от този, който, с който разполагахме тази година. Това е нещо, което трябва да бъде ясно още от сега, т.е. Е, бюджета с пада. Това е отражение на споразумението по многогодишната финансова рамка и рам, т.е. рамката, бюджетната рамка за следващите 7 години. Бяха на бяха направени някои съкръщения, финансови съкръщения от Европейския съвет за бюджет 2014 от септември нататък. Разбира се, това не са огромни съкръщения, как, на каквито сме били свидетели в миналото, не повече от 2% от поетите ангажименти и известни. Така че няма, намал... няма а, намаление в предвижданията за а, договаряне, но намалението е от вноските на държавите членки към, европейските, към европейския бюджет. 1%. Това не, това не, не изглежда огромна сума, но същевременно ще бъдем затруднени с изплащането на сметките, т.е. с посрещане на ангажи, поетите ангажименти. Аз прекарах събота и неделя, преглеждайки 1880 изменения, които са били внесени към бюджета на съвета, 465 от комисиите, 577 от политическите групи, останалите внесени от депутати. Заключението е, че на практика се, всевръщаме връщаме към проекто бюджета, предложен от комисията, с изключение на няколко реда, прияти от различните комисии, както и някои някои от редовете, където комисиите и политическите групи предлагат цифри, които са малко по-низки от тези предложени от комисията. Така че ще, ще се спра на плащанията, където на практика са най-големите съкръщения. Спускаме се с този проблем и тази година, т.е. нямаше достат, достатъчно средства за изплащане сметките на Европейския съюз. Основният проблем, с който се сблъскваме е проблем проблем, свързан с е, структурните фондове и инфраструктурните проекти, като включително строеж на пътища, мостове и така нататък. Знаете, че този вид е, съоръжения се нуждаят от е, многогодишно финансиране и е, в 7 годишният период ще постъпват е, допълнителни сметки и в крайна сметка ще с финансовите министри след като обещаха на Полша, на Румъния, на други е, държави, членки и региони е, да, е, възможността да започнат някои проекти, сега казват няма да можем да се разплатиме. Така че тази година проведахме една много тежка битка, за да, за да накараме съвета да е, изплати е, заложените суми и коригиращия бюджет е 11,2 е, милиарда, но все още е, трябва да се обсъди една сума от 9 е, милиарда. Ако, ако искаме по-високи суми, трябва да се постигне е, единодушие в съвета, т.е. единодушие между държавите членки, нещо, което не може да се постигне. Това е положението, с което се сблъскваме тази година, но какво ще стане до година? По принцип комисията ни казва, че ако е, се постигне тавана на многогодишна на финансова рамка, няма, няма да има проблеми и те ще получат е, необходимите средства. Но в коларите се, е, се има е, много мал, мал, малви, говори се, че ще има много съкръщение, така че какви са истинските суми не знаеме за сега и се радвам, че е, литовското председателство, с което ще преговаряме, каза, че ще организира една работна група, която да изнесе точните цифри. Аз става дума за е, поети ангажименти в миналото, т.е. мисля, че е редно да се изплатат е, е, сметки за извършена работа. Така че трябва да изработиме една с координаторите една стратегия за плащанията, за да може комисията да получи сумите, които е, е, заложила, на които разчита. Същевременно е добре да получим едно, една цялостна представа за е, точните цифри. Координаторите разговаряха и е, обсъждаха възможността да надвишиме тавана, като е, суми. Тези суми биха могли да бъдат използвани за разплащане на програми, които са в процес на завършване. Все още се продължават разговорите, преговорите по методите за постигане на тази цел. Е, е, да видим какво може да се направи с резерва от 4 милиарда. А, може би той може да бъде прехвърлен за следващите години или да използваме инструмента за гъвкавост. Но по принцип това са проблемите, които трябва да бъдат обсъдени. Но при всички случаи ние не трябва да отстъпваме. Нашите решения и позиции трябва да бъдат твърди, за да, за да може наистина Европейската комисия да е в състояние да се разплаща. Сега, нашите ангажименти. има известни проблеми, проистичащи от измененията в 1А и 4. Става дума за политиката за растеж, външната политика. Тук и, коми, и комисиите, и групите, и отделните депутати е, искат допълнителни, допълнителна средства от заложените за сега. Е, ние като парламент сме се съгласили с това. И трябва да се придържаме към новите правила, които влезаха в сила. Аз разгледах измененията, помислих евентуално какво може да се направи в а, титул 1 Става дума предимно за проблеми свързани с научните изследвания, образованието, Ерасмус, програмата Космо. Това не е. Знаеме, че комисията ще внесе днес коригиращ бюджет. Ще видим какво е предложението на комисията, но самите политически групи и комисиите са внесли нови предложения. Как имаме също така и някои програми, които ще започнат преди предвидената дата, т.е. трябва авансиране на средства, други програми пък ще закъснеят, но при всички случаи трябва да видим какво предлага комисията за уреждане на а, този проблем. По едно Б няма големи проблеми. Там ще видите, че Средствата са разпределени между държавите членки. Има един проблем, свързан с хората в най-уязвимо положение. Някои групи биха искали да има по средства по-високи от тези заложени от комисията и, и да има предварително финансиране на инициативата за младеща, но това, това са всъщност проблемите в едно Б. Що ще отнася до политика, селскостопанската политика, на практика нямаме проблеми с заложените маржове. Комисията по селско стопанство поставя въпроса свързан с храната в училищата но при всички случаи мисля, че тук ще можем да се справиме, колкото до трета, трет, трети титул. Увеличават се е, сумите спрямо е, тези заложени от е, съвета по, в, от а, културата, проблемите свързани с правосъдието, някои агенции също се нуждаят от допълнително средства. Тези, които работят в областта на полицейските дела, е, търсещите обежища, здравопазване и така нататък. Защото в крайна сметка някои от агенциите са натоварени с допълнителни задачи и ще са необходими допълнителни ресурси за постигане на е, поставените цели. Сега в областта на външната, външните работи. Тук наистина имаме много големи проблеми. Комисията по развитие, за развитие смята, че е, бюджета за бедните държави трябва да бъде еквивалентен на този, с който разполагахме тази година, обаче това въобще не е, е така на е, хартия. В е, многогодишната финансова рамка се предвиждат много големи съкрещения в тази област. Така че трябва да се, да се, да се в по някои, някои редове сме съгласни с предложението на комисията, в други искаме допълнителни средства, но по принцип смятам, че структурата на някои от е, бюджетните линии трябва да бъде промена, променена, за да има по-голяма прозрачност относно разходването на средствата. Е, Комисията по външни работи, разбира се, иска допълнителни средства над е, определените тавани. И тук ще има някакъв а, така опит да се натъмнат нещата. Е, политическите групи по принцип са доста скромни в е, исканията си, така че смятам, че ще можем да намерим някакво решение при преразпределение на средствата. Сега там някои е, групи смятат, че трябва че трябва да надвишиме таваните и да използваме инструментите за гъвковост. Други смятат, че трябва да останеме под прага или под тавана. Е, докато е, може да се използват инструмента за гъвкавост за увеличаване на средствата за Палестина. Но трябва да, да видиме какво ще, бъде, какво ще бъде записано в доклада на Сметната палата относно разходването на средствата? Участваме, очакваме доста критики относно начина на разходването на средства за тези цели. Значи това беше по 4. Така че Афет и 9. Е, имат много твърди искания, така че трябва да видим какво можем да направим за задоволяване на техните искания. Що се отнася до е, разходите за администрация, госпожа Майер е е веща. Трябва да си изработиме един общ подход е, спрямо различните институции но тук продължава да да стои проблема свързан с индексирането на възнагражденията. Съветът още веднъж ще е, загуби делото в съда, така че тук ще трябва да се намерят е, парите и трябва ще видим как ще решим този проблем. И последното, на последно място агенциите. Сега, комисията е, се опитва по някакъв начин да регрупира, да а, е, укрупни а, е, начина на финансиране на агенциите, за да се постигнат тези 5%, които трябва да бъдат а, съкратени. Сега ние сме ние се съгласихме, че ще трябва по някакъв начин да се реши проблема с по-дългото работно време, по-малкото, по-малко личен състав. това ще се компенсира с съкръщения в другия агенции. Агенцията имат оперативни разходи, разбира се, и има възможност винаги да се направят а, някакви а, економии къс, чрез а, а, сливане на агенции и но пък от друга страна, знаете, че има географско разпределение на агенциите. Всяка държава членка иска да си запази агенцията, но в крайна сметка всяка агенция трябва да бъде оценявана по извършената от нейна работа и да се види дали могат да се направя съкрещение. Комисията ЕКОН иска допълнителни средства за е, регулаторните агенции, които се занимават с проблемите свързани с финансовите услуги и средствата могат да дойдат от е, съкрещения в бюджетни линии на техния личен бюджет – Така че е, включително е, те предлагат е, и съкрещения на някои оперативни разходи, така че аз приемам тяхното предложение. Колкото до е, пилотните проекти, подготвителните дейности, имаме много предложения в тази насока. Комисията се произнесе по различните предложения. Това беше много полезно. Не, можем само да се придържаме, разбира се, към позицията на комисията, но при всички случаи поступащата е, постъпващата информация е от огромна полза. Защо? Много, много от пилотните проекти и от подготвителните дейности а, са включени в вече предведените средства, но при всички случаи е, с политическите групи ще трябва да се договориме за едни пакетни средства, които да могат да се впишат в определените рамки и да бъдат до тавана. Има и някои изменения, свързани с приходите, включително бюджетирането на излишък, повече прозрачност по средствата, които се се, е, се отправят е, към държавите членки за по-добро управление на е, събираемостта, на, на ставки, мита и така нататък. Но по това трябва да има доста повече прозрачност, е, колкото до е, собствените ресурси знаете, че нещата не са тясно свързани. Смисъл, ако се, ако се променят перата и бюджетните линии на приходите, това не означава, че се отразява върху разходите. В многогодишната финансова рамка трябва да се вложи и резерва за спешно реагиране. Трябва да предвидиме средства за Сирия за до година, където най-вероятно ще има необходимост от допълнителни разходи, така че трябва да помислим и по това. Това са основните пунктове на стратегията, която трябва да изработим. И както казах още веднъж, нашата стратегия трябва да бъде много ясна, определена, твърда. защото се сблъскваме с нежеланието на съвета за изплащане на, на сметките, такива каквито са. Стратегии за... Благодаря ви, госпожо докладчик. Виждате, че предложенията и стратегиите на докладчика ни са много ясни. Сред нас е генерален, е, генералният директор на генералния Генерална агенция бюджети на Европейската комисия. Доколкото разбирам, днес е, ще бъде прият е, поправящо е, писмото с корекции за бюджета 2014 година. Господин Жанжанс, каква информация разполагате на този етап? Благодаря ви, господин председател. Действително, писмото с корекциите за бюджета за 2014 година ще бъде прието от комисията идната седмица. Тази седмица комисията ще приеме изменение на коригиращ бюджет номер 6, свързан с ресурсите. Спомняте си, че в проект за коригиращ бюджет номер 6 се отчиташе спад на приходите от традиционните собствени ресурси. Като се взимаше предвид приходите, идващи от глоби. Ето защо сметнахме, че от техническа гледна точка би било уместно да се увеличат ставките от БНД с размер 1,7 милиарда евро, а приходите от мита са паднали с около 10% в сравнение с предвидените стойности, като това се дължи главно от непредвидено силните последици от кризата и също така от спада на ставката на митата, Еми, както виждате, кризата доведе и до промяна в състава на стоките, които се внасят. Ето защо се наложи да изменим колкираш бичек номер 6, тъй като развитията напоследък за нещастие потвърдиха очакванията за намаляване на приходи от мита. Ето защо ще трябва да се увеличат приносът от БНД на държавите членки в размер на около 1,4 милиарда евро. Като също така трябва да вземем предвид и а, сериозната промяна в очакванията по отношение на приходите от глоби в размер на 6 милиона евро. Това е информацията, която днес ще бъде публикувана от Европейската комисия, като по този начин се допълват информацията, с която разполагаме за 2013 година. А идната седмица ще направим първото предложение за корекции на бюджета за 2014 година. Благодаря ви. Разполагаме също така и с проект за коригиращ бюджет 2 БИС, т.е. вторият транш в размер на 3,9 милиарда. Потвърждавам, че Европейската комисия другата седмица ще приеме и коригиращ бюджет номер 8, известен също като коригиращ бюджет номер 2 БИС. Добре, и предполагам, че през октомври, както винаги, ще, ще получим и предложението за корекции, свързани с същото стопанство. Добре. Господин Сабаво, иска думата. Госпожа Сабаво, извинете. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo que me... Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Докладчика каза съвсем ясно как стоят нещата. Темата беше засегната и по време на заседанието на координаторите. Говорихме за стратегия, която да бъде предприета от Европейския парламент. И имаше и предложение от страна на ем, социалистите и демократите, които бяха приети или докладчика. Нашата обща позиция беше следната. Бюджет за 2014 да бъде съкратен с 6% в сравнение с 2013 година и да има последващи промени. <clears throat> Ние искахме малко да умекотим съкръщаването на средства и най-вече в тези области, които са от значение за социалистите и демократите. Образование, създаване на работни места, социална политика, политика за развитие, външни работи и така нататък. Има някои области, за които няма достатъчно финансови средства, но те са важни за ролята на Европейския съюз в света. 40 изменения бяха предложени, повече от тях бяха групирани в компромиси. Относно плащанията ще е необходима допълнителна дискусия в нашата комисия. Важно е да е бъде проведена такава дискусия, защото тя ще е основа за преговорите с съвета. Беше предложено да се прилагат тези инструменти, с които разполагаме и най-вече е, маржа, предвиден за изваредни ситуации. Е, има 100 ми, милиона евро, които също трябва да бъдат предвидени. Както е, докладчика каза, е, ще имаме тристранна среща с съвета и комисията. В края на 2013 година ще има около 20 милиарда евро, които няма да бъдат изплатени, но в, по, в коларите се говори за сума от 20 до 25 милиарда евро. Е, гъв, може да се ам, прояви гъвкавост в размер на половин милиард. Като цяло ам, е, проблемите не могат да се решат с 25 милиарда евро или с 500 а, милиарда. 20% от проблема а, би се разрешил, но нямаме инструменти, които да излязат извън рамките на тези 4 милиарда. Както сме подчертавали многократно през последните години, когато е имало проблеми с плащанията, Европейския съюз трябва да, си, да е в състояние да си плати сметките. И не можем а, да, а, да приемем, а, че има неизплатени суми а, на университетите, на регионите на всякакви такива институции, към които имаме ангажименти и а, сега не можем да им платим, защото комисията казва, ми няма средства. От друга страна, не можем да изискваме 20 милиарда, защото нямаме правни инструменти за това, но поне можем а, да. А, а, да поискаме най-високата сума в рамките на маржа, защото това ни е позволено политическите групи могат да се обединят около една такова решение и такава сума, но това не е достатъчно. Ние имаме нужда от 20 милиарда. А, ако имаме нужда от 20 милиарда, не може да искаме 1 милиард, поне 4 трябва да поискаме. Това е принципен въпрос, свързан с позицията на Европейския парламент. Ако а, искаме преговори със съвета да протичат нормално. Относно компромисите. Постигнали сме съгласие по тях, остават някои подробности, които трябва да бъдат обсъдени, но като цяло повечето политически групи могат да ги а, одобрят. Относно плащанията, трябва много добре да помислим каква стратегия ще предприеме парламента и каква ще е позицията ни ам, по отношение на съвета, ако ам, не бъдат отпуснати средствата. Парламента не може просто а, да да накара тези сметки да се изпарят. Тези разходи са направени а, и парламента може да поиска сметките да бъдат платени. Следващата седмица има среща с съвета и комисията и ние ще поискаме официални данни и стойности, по които можем да дискутираме. Проблемът не е в парламента. Парламент, проблемът е в това, че сметките не се плащат. Засегнати са и държави членки, които са в лошо економическо състояние, в лошо економическо състояние имат проблем с бюджетните дефицити и излиза, че Европейския съюз им дължи големи суми. Те и без това си имат проблеми и ние им създаваме допълнителни. Съвета трябва да а, осъзнае, че проблема трябва да бъде разрешен. Тези 20 милиарда са дългове към университети, към дружества. Надявам се следващата месец, седмица да стигнем до решение. Колега Jensen, voor de samenvatting. Благодаря, колеги. Благодаря и на колегата Йенсен е, за информация, която ни предостави. Оставаме с впечатление, че държавите членки извършва доста измами по отношение на средствата, за, свързани с регионалната политика. Сметната палата също установява такива наредности. аз съм много доволен от работата на Сметната палата, въпреки че някои се оплакват. Трябва по-внимателно да се действа. Проблемът е свързан с комисията, защото там трябва да се песи още повече, особено по отношение на структурните и кохезионните и регионалните фондове. Трябва да сме разумни, а не тъжни. Съвсем правилно беше казано, че има нужда от повече прозрачност при разходването на средствата. с колегата Милдър ще внесем едно предложение. А, не, всъщност ще бъде внесено предложение от него, което ще намали прозрачността. Това може ли някой да ми го разясни? Благодаря, колеги. Ан Йенсен отново поиска думата. В заключение или имате въпрос? Всъщност имам въпрос към Европейската комисия. Той е свърз... Въпросът ми е свързан с изтеглянето в началото на периода на плащанията? Предвидено ли е то в а, този крокиш бюджет? Говорим за програмите за научни изследвания, Еразъм и Косме. Ще получим информация за тях от семица Добре. Председателят, господин Жуанжон, ни обясни, че писмото за внасяне на корекции в проекта бюджета, което взима предвид и изтеглянето на плащата в началото на периода, т.е. всички решения от политическото споразумение по многодишната финансова рамка ще бъдат одобрени от комисията идната седмица. Едновременно с това ще бъде одобрен вторият транш от коригиращ бюджет номер 2, свързан с плащанията за 2013 година, който всъщност ще се нарича проект за коригиращ бюджет номер 8. Горан Ферн. Благодаря ви, господин председател. Имам няколко въпроса. Първо, госпожа Ан Янсен заяви, че вие, господин председател, може би имате някакви сведения относно собствените ресурси. Много ме заинтересува тази забележка. Много бих се радвал да постигне някакъв резултат по собствените ресурси, но ми се струва, че разполагаме с много малко поле за действие. Трябва да зачитаме споразумението по многоща финансова рамка, но ще се радвам да чуя някакво, някакви сведения по този въпрос. А сега имам два въпроса към комисията. Първо, относно случаят в съда, който в момента се разглежда по отношение на заплащането на длъжните лица на, европе... на институциите. Дали говорим само за увеличението за 2011 или за 2012 година? Ще трябва ли да изплащаме тези натрупани задължения през 2013 година или можем да ги отложим и за по-късно? някой въобще може да ни предостави сведения по въпроса. В противен случай е, това ще бъде много значителен допълнителен финансов товар за 2013 година. Това въжи както за бюджета на Европейската комисия, така и за бюджета на Европейския парламент. И предполагам, че това е въпрос, който ще трябва да разгледаме. Знаете, че с много усилия успяхме да постигнем равнище, което е на ниво увеличаване на инфлацията, но ако трябва да доплащаме задължения към заплащане заплащането на служителите, това ще е много сериозен проблем. И накрая, имам ли някакви сведения за цената, която се плаща, за всъщност това колко ни струват закъснените по плащанията на сметките. Знаем, че има такива закъснения, но колко допълнителни глоби и такси трябва да платим? Някой може ли да ни даде такива сведения, защото от политическа гледна точка е много интересно да знаем колко ни струва закъснението с плащанията, което читаме в момента. Благодаря, Георан. Веднага ще ви отговоря на въпроса относно собствените ресурси. Тук има две отделни неща, които е, са взаимосвързани от политическа гледна точка. На първо място, в момента тече обмен на мнение между трите институции с цел създаване на група на високо равнище, която ще работи по реформиране на системата на финансиране на Европейския съюз. Спомняте си, че това беше много важен елемент от компромиса по многогодишната финансова рамка. Предвидено е от, още от идната седмица да бъде създадена една група на високо равнище, като членовете на тази работна група ще бъдат равен бой от всяка институция. И така на най-високо равнище на трите институции обменяме становища относно броят, съставът, председателството и дневният ред, както и графика на работа на тази работна група. по време на посещението ни в Вилниус утре, ще имаме възможността да обсъдим този въпрос с президента на Литовската република, госпожа Рибайовсте, която добре познава въпроса, тъй като, както знаете, е била комисар, отговаряща за бюджета. А в окончателната позиция на парламента ще бъде определена с специална работна група, ръководена от председателят Шулц. Паралелно с това, за да увеличим политическият натиск за създаване на тази група на високо равнище и за да се постигне напредък по цялото досие за собствените ресурси, аз предложих тази година за първи път в Комисията по бюджети и в пленарна зала да обсъдим, да проведем дискусия и по и а, а, да, да обсъдим и приходната част на бюджета, въпреки че приходите на собствените приходи в бюджета са много ниски. В рамките на преговорите за многогодишната финансова рамка по собствените ресурси, ни оставиха с впечатлението, че ако искаме да има някаква подкрепа, поне от някои държави членки, както и да получим подкрепа от страна на медиите и на общественото мнение, край, е крайно време да предоставим на обществеността някои сведения, които са абсолютно непознати. Например, Фактът, че системата за принос от националните бюджети е, в основа ставката на БНД е дегресивна ставка. Тоест, колкото по-богата е една държава членка, толкова по-ниска нисък е приносът ти по отношение на БНД на съответната държава. Тоест, оказва се, че по-бедните държави в Съюза всъщност дават по-голям процент от своя БНД в сравнение с 12-те най-богати държави членки на Съюза. И това е факт, който никой не знае. Ако започнем един истински обществен дебат, ще представим всички тези данни, ще изготвим таблици, ще организираме разисквания, ще предизвикаме реакции сред колегите и по този начин ще привлечем интереса на общественото мнение. Може би трябваше да го направим по-рано, но тази идея се появи, когато си дадохме сметка колко трудно можем да убедим някои правителства да започнат процес на реформиране на системата на финансиране на Европейския съюз, която чисто и просто е обречена на смърт в момента. нашият докладчик е много добре, е много заинтересована от целият този процес, тъй като от една страна тя е докладчик заедно с Жан-Люк Деян по собствените ресурси, от друга страна е и докладчик по бюджета за 2014 година. Ето защо тя прецени, че за да се оживи разискванията, може би ще предостави някои допълнителни ще внесе някои допълнителни изменения. Ще видим какво ще бъде политическото и правно естество на тези изменения, ако и други политически групи искат да се възползват от възможността да внесат изменения, могат да го направят. Но както виждате, нашият подход е, има най-вече педагогическа цел. Поне аз така възприемам нещата. Но, разбира се, координаторите и членовете на комисията могат да имат съвсем друго мнение. Според мен става въпрос най-вече за една кампания за повишаване на разбирането и съдомойността по отношение на собствените ресурси, а не цели да осложнява допълнително преговорите, които и без това са си сложни. Давам думата на Хелга и колегите от НП, които също могат да се изкажат, след което ще помоля РВ Жан-Жан да отговори на въпроса на Гьоран, отправен към Европейската комисия. So the very uh, general... Общата ситуация, както я описаха и много колеги, е следната. Ние сме изправени пред, ам, пред един факт, а именно, че бюджета намалява средствата намаляват, а пък от друга страна спешно имаме нужда от повече и се борим с комисията, която не е толкова амбициозна. Подкрепям предложението на студентите и демократите, а именно да видим дали може да им се вземат средства под, от други пера и да се използва инструмента за гъвкавост. Дали обаче трябва да е, се изтеглят плащанията напред или, малко, или след това да се предвидят компенсации. Или пък друг вариант е да, да, има, да се приеме коригираш бюджет, да се помисли за друг вид финансиране, а не проблемите да се прехвърлят за следващите години ние се фокусираме върху функция 1А и 4 и не се задоволяваме само с така наречен фронтлоудинг или предварително изтегляне на плащанията, свързани с Erasmus и други програми. Имаше предложение, свързано и с широколентовите връзки, но ние не сме съгласни, защото има неправилно разпределяне на средствата. Вие споменахте използването на Flex с 172 и това за нас не е достатъчно. Нека да ви дам представа и за другите бюджетни редове, особено по функция 1b. Ние подкрепяме ем, увеличаване на помощта за най-нуждаещите се но има проблеми с изпълнението но ние искаме да има увеличаване на поемитите ангажименти по функция 2 и искаме да обсъдим някои въпроси на вътрешно ниво, но ние сме за финансиране на развитието. По функция трета подкрепяме помощта, но искаме увеличаване за Фронтек. Има все още съществуващи проблеми. Ние сме е, заинтересовани от Флекс за бюджетните редове за DCI и а, ще подкрепим също и, и а, подкрепта за увеличаване на резерва за оказване на спешна помощ. Ам, имаме проблеми с намаляването на средствата по други а, бюджетни а, линии. А, имаме и проблеми с това, че са намалени средства за Frontex и други агенции. Споменахте, че трябва да бюджетираме по-внимателно и а, за да имаме успех. Благодаря ви. Доминик Рике. Благодаря, Елга Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че ми давате възможност да се изразя от името на НП относно състоянието на бюджета. Що се отнася до а, предварителното Предварителният плащания или плащанията, за които стана дума, ние сме съгласни с казаното от Дан, тъй като нейно, нейният подход е обективен и същевременно а, необходим. Но по другите по, а, по другите въпроси ние считаме, че трябва да, достигнем стигнем тавана и да запазиме инструмента за гъвкавост за по-късно да не ги използваме сега. Защо да не ги използваме след като се намираме в подобно положение? Първо. Първо, постоянният проблем, с който се сблъскваме при плащанията е и че са необходими много повече средства, отколкото биха могли да бъдат отпуснати по линията на използването на инструмента на гъвкавост, т.е. няма да успеем да постигнем целите. И второ, на практика ще си изгърмяваме собствените козове, както казаха зелените. Тоест, ние ще използваме нашите средства за изплащанията. Ако използваме е, резервните средства или е, инструмента за къвкавост, ние просто показваме. Да. На съвета че сме готови да им преотстъпиме нашите инструменти за сума, която и без това няма да стигне. И, както каза преждеговорящия, трябва да, трябва да продължиме да обсъждаме е, проблемите с, с съвета, но не и да, пред, да им предоставяме нашите средства. Така че предложението на НП е разумно, т.е. не искаме да отидем от, отвъд а, маржовете, защото смятам, че това не е добър знак, добро послание, което може да отправиме е, преди изборите, но същевременно не, не, не трябва ние да заплащаме с наши средства пропуските и не на из, изяденото от съвета в предни години. Така че с, с, с Анна споделяме казаното за предварителното заангажиране на средства. Същевременно не подкрепяме баклогинга, същевременно смятаме, че 200 милиона от баклогинг не трябва да бъдат включени, колкото до едно бе мисля, че ще отправиме правилно политическо послание, което се надявам, че ще, бъд, ще се превърне в истински, истински бюджетен инструмент. По две. Е, загрижени сме е, за преминаването от на пряките плащания по втория стълб, тъй като знаете, че пряките плащания са един деликатен сюжет, особено в областта на селското стопанство. Нека да, да видим какво ще каже комисията по селско стопанство. По три няма кой знае какви проблеми и по четири сме много загрижени от е, несъответствието от една страна на пред, между предложението на комисията и съвета и а, е, исканията на водещите комисии, тъй като средствата са много, по, а, е, много ограничени. Дори 50 милиона резерв за Палестина. А, знаеме е, какво е становището на Сметната палата при това положение просто трябва да има една политическа дискусия по този въпрос, така че на, на, прак, на практика споделяме някои от вижданията на другите е, групи. Смятаме обаче, че плащанията не могат да бъдат такива, каквито ги предлагат другите групи, тъй като просто ние си изгърмяваме а, патроните, колкото до а, предвижданията. Мисля, че имаме еднакво виждане с другите групи. Господин Нена. Благодаря. Само накратко ще кажа нещо. Искам да се присъединя към това, което беше казано току-що. Първо искам да благодаря на докладчика Йенсен за солидната работа, която свърши тя. Какво... Искам да присъединя към казата от колегата Рике току-що. Все, всяка година се сблъскваме с един и същи проблем. Коя стратегия, стратегия да изберем така, че да се изпълним задълженията? искам да кажа следното. Преди а, да изготвяме стратегия, трябва да има яснота и прозрачност и да се изясним ситуацията. Да изясним ситуацията. Това означава колко а, висок е размера на неплатените разходи. А, Чуваме тук в колуарите говорят за няколко милиарда, но други казват, че пък не, не трябва толкова много средства. Трябва да има баланс все пак. Има нужда а, а, от прозрачност и от яснота, когато се правят такива заявления. Искаме да знаем какво е нашето положение, къде се намираме. това, което кажа председателя по отношение на това, че трябва да се знае е, с как, как си въпросът с собствените е, средства. Европейския съюз има ам, европейски бюджет и ако не бъде реформиран, ще си а, е, караме така, както до сега. Необходимо е да има разяснителна кампания и да е ясно на всички защо трябва да се събират тези собствени средства. Имаме нужда в тази връзки от дебат с обществеността всички да бъдат привлечени, да разясним на всички и да кажем, че Европейския съюз трябва да бъде финансиран по начин различен от досегашния. Трябва да има повече отговорност. Може би трябва по-разумно да подходим за, за бъдеще защото гражданите вече не могат да, да разберат как Европейския съюз си набира средствата. Да не говорим за това, че има конфронтации с съвета, които са неразрешими, и са свързани с въпроса за разпоредите за ДДС, за тези изравнителни сметки за Обединеното кралство. Това са въпроси, които трябва да бъдат разгледани принципно. Необходимо е в тази връзка да имам повече прозрачност, да се предоставя повече информация преди да изготвяме стратегия. Трябва да сме наясно как стоят нещата. Hello. Благодаря ви, колега. Припомня ви, че има посещение на делегация по покана на Раймар Бърге и приветствам с а, добре дошли приятелите от Шлесвич Холштайн. Идвате в много интересен момент. Всъщност водим най-важното разискване през годината, а именно дебатът относно бюджета на Европейския съюз за 2014 година. За какво служат средствата на Европейския съюз? Как се финансират политиките на съюза? кои са приоритетите. Това е темата на нашите разисквания тази сутрин и се радваме, че сте сред нас. Господин генерален директор, искате ли да допълните е, с нещо изказването си и да отговорите на въпросите на колегите, в частност на Георан Ферма? Имате думата. Благодаря ви, господин председател. Първо на въпроса зададен от Георан Ферма по въпроса за закъсненията на плащанията. отдадохме приоритет на плащанията за бенефициенти, при които в случай на закъснение ще трябва да се плаща неустойка. Или казано с други думи, забавихме плащанията към а, бенефициентите, които не се възползват от подобно право на неустойка, или казано с думи, главно към държавите членки. По този начин няма конкретни разходи от закъсненията на плащанията по отношение на бенефициентите, които имат право на неустойка в случай на закъснение. По въпроса за процедурата, която в момента тече в Съда на Европейския съюз, Днес разполагаме с становището на генералния адвокат на съда за случай от 2011 година. Сега съда ще трябва да даде окончателното си решение и съгласно през съобщенията на съда това ще се случи в срок от 3 до 6 месеца. Доколкото разбираме, най-вероятно решението ще бъде взето до края на тази година и решението ще засяга само 2011 година. Ако съда приеме становището на генералния адвокат и ако се наложи да се изплащат неизплатени части от заплащането на служителите, в такъв случай всички институции на Съюза ще трябва да се опитат да изплатят възможно най-голяма част от тези суми през 2013 година. А, знаете, че в рамките на споразумението за МФР имаше а, и клауза за замразяване на заплатите, но знаете, че има и адаптации, които по принцип са с обратна, обратно действие през месец и юли. И явно, че няма да има адаптации тази година, което бюджетна гледна точка ни, ни оставя известен марш, но този марш няма да бъде достатъчен и ще ни се наложи да намерим други източници на финансиране. И пак повтарям, институциите ще трябва добре да разгледат какво е положението и откъде могат да се здобият с необходимите средства. По въпросът относно размерът на неизплатените фактури, искам да направя няколко уточнения. Първо, нашите предвиждания се основават на сведенията, които редовно ни се предоставят от операторите и в частност от държавите членки в случаите с фондове, по които има съвместно управление. На второ място, по отношение на правно задължителните плащания до края на годината, смятаме, че с допълнителните 11,2 милиарда евро ще успеем да покрием нуждите си. днес не съм в състояние да ви кажа какъв ще бъде размера към края на годината, тъй като, както знаете, във всяка, всяка година, към края на годината, постъпва голям брой искания за плащане от страна на държавите членки. Имаме известни сведения за намеренията на държавите членки за внасяне на искания до края на годината, но както всички знаем, тези предвиждания са доста неточни. Спомняте си, че миналото година по това време обсъждахме предвижданията ни възоснова на намерените заявени от държавите членки, които бяха за сума Хикс. Стигна се до сума Y, която беше с различен размер, по-висок от сумата Хикс, но и с много по-различна структура, свързана с приноса на държавите членки. Освен това, в края на годината, както винаги, някои от неизплатените кредити ще бъдат прехвърлени за следващата година. Въпросът е, че от сега не сме в състояние да предвидим какъв ще бъде размерът на тази тази сума. Обикновено тя беше в размер на 5-6 милиарда. Миналата година тя значително се увеличи. Говорим за сума в размер на 15-16 милиарда. Какво е състоянието към момента? Ми е трудно да ви кажа. Имаме нужда от допълнителни сведения от страна на държавните администрации. Но ви припомням, че може да следите развитието на въпроса. както и новите предвиждания. Това, е което мога да кажа на този етап относно размера на фактурите, които все още не са изплатени. Благодаря ви, господин председател. Е, Благодаря. Припомням ви, че следващата седмица ще се, прояви, ще се проведе тристранното заседание по плащанията. Моника Холмайер. Благодаря във връзка с бюджета. Е, искам да чуя от генералния директор какъв ще е подхода защото ние ще проведем преговори след като генералният директор заяви своята позиция. Ние чухме и сега ми се старува, че през декември ще бъде постановено решението на съда и че комисията ще спечели, а не съвета. Вие съвсем елегантно го казахте, като казах Казахте, че желаете да има още повече 2.13, но как ще стане това? Дали ще има съответния коригираш бюджет, дали ще се очаква от институциите да има преразпределение на средствата, предвиждате ли трансфер за 2014? ем, средствата, които са предвидени, не могат да покрият разходите на всички институции. И през декември, ако бъде постановено съответното решение, през 2014 ще трябва да бъде платена дължимата сума и е, това увеличаване ще трябва да се взема от 2011. Трябва да има допълнителни плащания за 2012. Това всичко трябва да стане от бюджет 2014. А, ако имаме късамет, през 2013 ще бъде постановено решението и ще а, могат да бъдат а, покрити с бюджет от 2011, а не от 2014. А ако не се стигне до там и ние сега с грижата на добър стопанин се погрижим за всички разходи, ги предвидим и да изискаме от държавите членки да бюджетират тези рискове в своите бюджети. А съвета планира точно обратното. Ам за Европейския парламент това означава двуцифрена сума. искам да знам дали комисията потенциално е съгласна всичко да стане чрез преразпределяне на средствата. това ще стане 2013-2014 е, е, или как ще стане това? Аз съм на мнение, че трябва да знаем каква е, комисията на, каква е позицията на комисията и парламента а, поне може да бюджетира а, част от тези средства. Ако решението е негативно, ня, също няма да е лесно тези средства да бъдат възстановени на държавите членки. Но ако е положително решението, е, не искам да съм изправена пред проблема с тези 45 е, милиарда, които трябва да бъдат е, получени чрез преразпределяне на средствата. Ако действаме с, по принципа ако действаме на принципа на добрия стопанин, трябва да предвидим тези рискове. Троп елегант. Господин генерален директор, Моника смятат, че сте прекалено дипломатичен или може ли да бъдете по-прям? Добре. Първо по бюджет 2014, госпожо Холмайер. В бюджета 2014 в административните разходи сме включили възможно увеличения и суми свързани с 2011 и 2012 съвета по свои си причини речи да отреже тези суми. Това беше по време на преговорите. Генералният, главният адвок, генералният адвокат подкрепи и се изказа в полза на жалбоподателите. Така че ще трябва да се възстановят съкратените суми. Що се отнася до 2013? В момента, в който разполагаме с решението на съда за 2011, всяка институция ще трябва да провери с какво разполага, с какви налични средства разполага, ако искаме да а, кажем нещата по най-упростен начин. Още веднъж повтарям. Тук и там има някои суми, които могат да бъдат отделени от административните разходи, а в бюджет 2013 ще, с... ще има ресурси, които няма да бъдат заложени. Става дума за а, корекцията от, заложена за юли 2013. Подобна корекция няма да се направи, тъй като заплатите, възнагражденията са замразени, така че на практика това няма обаче да стигне, както правилно казахте, за изплащане на неизплатените суми. За това всяка институция ще трябва да потърси в а, под а, дял пети, дали разполага със средства и ако не разполага, ще трябва да търси други източници на финансиране за изплащане на тези суми. Това ще бъде много трудно и сложно, защото коригираш бюджет номер 2 и номер 8 ще източат на практика а, кредите, кредитите по плащанията и то до край, до дупка. Така че ще трябва да се намерят допълнителни ресурси. А и нямам на практика откъде да се намерят те. Освен ако не се използва инструмента за гъвкавост. Така че цялата процедура ще бъде много сложна, както и за изпълнение, както и от гледната точка и на сроковете. Надявам се, че бях малко по-ясен и точен, но може би и не прекалено, тъй като все още не разполагаме с цялата необходима информация по а, дял пети, но това е просто една крачка напред в а, разглеждането на проблема, но смятам, че ще направим още една крачка напред, след като излезе решението на съда. Те не, не, крачка, не по крачка напред всеки ден, но поне по една на, на седмица. Но ще трябва да се провери как, с, какво, налични, с какви налични средства разполагат институциите. Благодаря, казва председателя, благодаря на генералният директор. Необходимо беше да получиме тези, тази информация. Ако е, единствения начин в един момент да се окаже че трябва да изплатиме е, възнагражденията на личния състав чрез инструмента по бюджет за гъвкавост, е, е, ще бъдем в едно много парадоксално положение. Анна е, си тръгва, приятен път и казвам на, на тези, които смятаха тази вечер да пътуват за Вилнус с Estonian Airlines. Вече няма Estonian Airlines. Тази авиокомпания не съществува, полет е отменен, така че вижте дали има някакви възможности през Франкфурт. Така, не сме закъсняли. И сега минаваме към точка 4 от дневният ред относно представяне на проучване приходи на две от агенциите на Европейския съюз, които разполагат с собствени средства. Това изследване бе направено от Делойт и ако не греша, господин Ван Шуброк, Тири Ван Шуброк е тук, който ще ни господин Матю Соне, Ричард Харти и Лионел Кап, може би не произнасям имената е, правилно, ще ни представи това изследване. Имате думата, господине. As a, excuse me, uh, we've given 10 minutes to give you a short рамките на 10 години да ви представя накратко резултатите от получването относно изцяло самофинансиращите се агенции. Ще ви припомня какъв беше, какъв е какъв е предмет на това проучване. То се състочава върху двете напълно самофинансиращи се агенции, службата на общността за сортовите растения, CPVO, и службата за хармонизация на вътрешния пазар, OHIM и двете агенции успяват да се самофинансират и по никакъв начин не получават плащане от бюджет на Европейския съюз. Освен това, те са освободени от процедурата по освобождаване от отговорност на бюджета от страна на Европейският парламент разгледахме как агенциите определят своите такси и как може да се управлява бюджетният излишък, който се е натрупал по време на дейността на тези агенции. Ще започна с първите две точки. Определянето на таксите и а, управление на бюджетния излишък. В момента има редица правила, свързани с а, тези два елемента. Първо, Съгласно регламентите, управляващи тези агенции, се, се, се а, разпорежда, че таксите трябва да са такъв размер, че да има равновесие в бюджета. И макар това да не е списано ясно черно на бяло, това значи, че агенциите не следва да натрупват нито дефицити, нито излишъци по отношение на бюджетите си. Начинът по който в момента се определят таксите е чрез процес по комитология, чрез принос от правителните съвети на агенциите, след което с участието чрез участието на Европейската комисия. Към момента няма специфични правни разпоредби в основните регламенти, които да определят какво ще се случи с бюджетен излишък в случай на натрупването на такъв разгледахме какви са възможните разрешения първо и двете агенции към момента са натрупали значителни резерви в ликвидност през последните няколко години. За службата по хармонизация на вътрешния пазар се говори за около 500 милиона, а, за службата на общността за стоковите растения около 50 милиона. Или казвам с други думи, агент CPVO може да действа в продължение на една година, а OHMI може да функционира с тези средства за 3 години. Както вече казах, в, основните, в основния регламент е разписано, че не следва да се натрупва бюджетен излишък, но това правило не е спазвано през последните няколко години. Ако погледнем как се определят а, а, таксите в момента си даваме сметка, че държавите членки играят много важна роля в този процес което би могло да доведе до известна опасност, а именно не винаги се взима предвид е, интересът на Европейския съюз, а също така в някои случаи се взима предвид и интереса на държавата членка. Няма също така ясно разписани правила какво, каква е процедурата в случай на натрупване на бюджетен излишък и затова е трудно може да се намери разрешение на така създалата ситуация. ще се спомня някои от принципите, които биха могли да се използват за незабавно разрешаване. Първо, финансовите перспективи ти предвиждания за самофинансиращите се агенции могат да се преразглеждат ежегодно. Може да се промени и начин по който се определят таксите и подходът за, за взимане на решение по комитология може да бъде заменен с процес за взимане на решение в рамките на Европейската комисия. Така може този процес да се извършва ежегодно. Освен това, може да бъдат определени ясни правила за определяне размера на таксите и също така ясни правила за това какво се случва с натрупаният бюджетен излишък, ако се стигне до такъв едновременно с това как може да се гарантира, че се избягва всякаква възможност от натрупване на дефицит. Ето защо би трябвало да може автоматично да се задейства процедура за промяна в процеса на определяне на такси в случай на бюджетен излишък. Има също така и възможно да се преразглеждат някои от структурите на управление на агенциите, за да може те по-добре да отразяват европейските интереси, а не националните. По този начин приключваме с някои от основните елементи за определенето на таксите и бюджетният излишък. Поминавам към трета точка освобождаването от отговорност. В момента тези агенции са освободени от процедурата по освобождаване на отговорност на бюджета от страна на Европейския парламент. През 2012 година беше достигнато между институционално споразумение между комисията, парламента и съвета което би могло да намери разрешение на, тази, на този проблем. Предвижда се докладване от страна на агенциите към институциите, като по този начин ще се предостави по-голяма прозрачност и повече сведения относно определенето на таксите и бюджетният излишък. Освен това, след постигнато на това споразумение, може би ще бъдат изготвени препоръки от страна на съвета и парламента. Тази процедура би могла да влезе в сила. С това завършвам краткото представяне на основните заключения от проучването. Много благодаря. Изложението ви беше кристално ясно. Госпожо докладчик, искате ли думата, след което давам думата на Юта Халк? Благодаря съвсем накратко, господин председател. Смятам, че проучването съвсем ясно показва, че се случват неща, които ние не искаме, като имам предвид и економическата криза. ние нямаме, по принцип не, не е желателно да се натрупват бюджетни излишъци, като се има предвид е, формирането на бюджета. И въпросът е как ще реагират държавите членки, тъй като малките и средни предприятия участие са възпрепятствани да се възползват от предимствата, които проистичат от вътрешния пазар и те не могат да се възползват изцяло от предимствата на вътрешния пазар. Проучването специално на мен ми показва, че е необходимо да се започне политическия диалог. Как искаме по-добре да структурираме нещата? Какви ам, изводи можем да си направим от а, това проучване и а, тези изводи да се прилагат и към други агенции? Съвсем ясно трябва да се заяви, че а, има на някои места излишъци, как можем да променим ситуацията, къде можем да вложим тези, тези излишъци. Презентацията показа много важни неща. Трябва да помислим как ще се справим с ситуацията, какво искаме да направим. Европейския парламент, разбира се, трябва да пренесе за подобряване на ситуацията. Балансирания бюджет е нещо друго от това да се натрупват излишъци или пък дефицити. Това е неприемливо и, както казах, предвид економическата криза е още по-неподходящо и неприемливо. Благодаря ви. Е, Юта. Юта има думата. Благодаря. Това изследване е много е, много подходящо и то защото подкрепя и нашият подход. Двете агенции предоставят услуги на малките и средни предприятия. И двете агенции е, имат е, право да събират такси от е, дружествата. Но агенциите имат право да събират такси, с които те да покриват своите разходи, но не и повече. От 2010 имаше законодателен акт, който беше прият агенциите да дават а, своите излишъци на националните си администрации. Но а, това е неприемливо. Ще го кажа още веднъж. Агенциите предоставят а, услуги на предприятията и те, това не трябва да е косвено данъчно облагане, така че да се плаща след това на администрациите в държавите членки. Това е абсурдно. Ето защо а, предложенията, които са направени, трябва да бъдат а, изпълнени на практика и да се ам, променят нещата, да се внедри един вид автоматизъм. А, да се е, види е, как таксите могат да бъдат е, коригирани, да речем в период от две години, да се намалят или да се увеличат. Това е много добра идея. По отношение на малките и средни предприятия, сега говорим тук за Агенцията за химическите вещества или за Агенцията за медицинските продукти и там се ам, а, събира такси, трябва да помислим дали тези такси да станат по-малки или въобще да премахнем таксите. Ам, това за мен е един разумен подход, но не подход свързан с това на европейско ниво, да се събират такси и ам, с излишъка от тези такси да се финансират администрация на държавите членки. Ами това няма как да стане. Благодаря ви. Благодаря ви за това кратко резюме, което ни представихте по а, проведеното изследване. Да, Моника Олмайер. Моника Холмайер. Искам да кажа, че подкрепям изцяло Юта Хаук на кого въобще му е хрумнало да има такава възможност е, при събиране на такси на европейско ниво да се финансират администрации в а, е, е, националните държави членки. Това според мен няма нищо общо със здравия разум. Ам, е, тук е, се стига до една голяма непрозрачност, до смесване на отделните видове е, средства и чувам от отделни предприятия, че таксите дори са се увеличили и това представлява проблем за въпросните предприятия. Освен това сме изправени пред следната ситуация. Агенциите не разполагат с достатъчно персонал, не могат да предоставят услугите в адекватен срок, но пък таксите не ги пипат. Трябва да се каже, че по-скоро нещата не са ам, рационални, ами емоционални. А, е, нека а, а, да постъпим разумно и логично и а, това проучване ще ни помогне. Ам, Таксите не трябва да са прекалено високи, малки средни предприятия не трябва да бъдат натоварвани и ощетявани. Тези средства не трябва да бъдат използвани за националните администрации и а, възоснова на нови дейности, а, нови разпоредби а, тези средства да бъдат преразпределяни. А, ако да речеме в ЕКА, както има 6000 заявления, те не могат а, да се обработят толкова а, бързо. Всичко това им което обсъждаме тук, би могло да има много, сериозно, много сериозни последици и за това трябва да сме е, внимателни. Благодаря. Има ли други въпроси? Има ли някакви изказвания? Искате ли да направите някакъв коментар по казаното от е, депутатите? Аз мисля, че коментарите на практика подкрепят препоръките, залегнали в доклада, така че нямам какво да кажа повече. Добре, казва председателят. Да, наистина това изследване е много интересно. Е, и както и вие споменахте, както и а, изказващите се казаха, се сблъскваме с излишици, с които не знаеме какво да правиме на практика. Тук има някакъв проблем, свързан с управлението, така че вашите препоръки са много ценни за Комисията по бюджета. Свободен сте, скъпи колеги, предлагам да а, прекратим работа. След обед ще гласуваме в 15 часа. С удоволствие бих, бих ви предложила да а, гласуваме сега, но нямаме кворум. А, идват и други посетители. Е, и на практика ще присъстват на закриване на заседанието. Ce sont également... Euh, Раймер, това е от твоите хора ли са? it's a, yeah. a bus full of yeah, uh, bus, visitors yeah. and. Uh... Je salue les... Аз поздравявам нашите посетители. Чувате ли ме? Чувате ли им? Имате ли превод на немски? Така че поздравявам посетителите от Шлествик Холштайн, които са гости на Раймер Бъге. Добре дошли, но за съжаление трябва да прекратим заседанието в момента. Сега бихме могли да продължиме заради вас, но на, но на практика приключихме с сутрешната си работа. Бе, ставаше за, дума за много важни неща, тъй като обсъждахме проекто бюджета за 2014 година, как се финансира, как се разходва, какви са нашите приоритети други ваши съграждани участваха, е, присъстваха на в дебата, но за съжаление прекратяваме до 3 часа, а в 15 часа ще гласуваме. Но добре дошли, за нас е чест да сте, да сте сред нас, но съжалявам, че не можем да ви подсигурим истински дебат на Комисията по бюджет. Така че е, прекратявам заседанието до 15 часа.